Следващото ни заседание ще бъде утре, 10 март. Започваме в 8.30 и след това от 3 до 11 ще заседаваме.